изменение се намира казано по друг начин в четвърто изменение, прието на първо четене и подкрепено изцяло от съвет. Да се надявам колегите внесли изменението да, да се откажат и да гласуваме всичко както му е реда. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Люлинг. Закривам много интересния дебат. Ще гласуваме утре, а сега по дневен ред препоръка за второ четене на е, доклада на госпожа Тикао е, за енергийните характеристики на сградния фонд. Нека чуем първо докладчицата, госпожа Тикао, 4 минути. Domnule комисар. господин, госпожо председател, господин комисар, през 2009 е беше поет ангажимент да се намалят с 20% потреблението на енергия до 2020 и 20% от енергията да бъде възобновяема. Лидерите на Европейския съюз приеха цели за подобряване на енергийната ефективност 20% до 2020 година. Строителният сектор отговаря за 40% от общото потребление на енергия, 35% процент от замърсяването, подобряването на енергийните характеристики на сградите ще има сериозен ефект върху живота на хората. Значителна част от средствата, които отиват за комунални услуги, са свързани с енергия. Този процент може да достигне до 40%. Подобряването на енергийната ефективност ще намали разходите за енергия и ще създаде 2,7 милиона нови работни места в Европейския съюз до 2030. Беше решено да се измени директивата за енергийните характеристики на сградите. Беше прието на първо четене голяма част от измененията. Съвета и парламента проведоха интензивни преговори. През ноември 2009 се постигна политическо споразумение по техническите аспекти. Основните елементи са включването на отделен член, свързан с финансирането. Комисията трябва да определи кои са финансовите инструменти и, финанс... и фискални мерки и до 30 юни 2011 трябва да излезе с предложения. Освен а, това, до края на 2020 всички а, сгради трябва да имат нетно потребление на енергия близо до нулата. Повечето от а, енергията трябва да бъде възобновяна. за подобни сграни с близо до нулевото потребление, държавите членки трябва да осигурят подкрепа. Също обновяваните сгради трябва да отговарят на новите изисквания за енергийни характеристики. Всичко това ще има значителен ефект върху енергопотреблението в сградите. Освен това за сертификатите. Възможностите за финансиране трябва да се отбележат в сертификата. Трябва да бъдат отразени също и техническите характеристики. Председателя, ще ви дам малко повече време, но моля да говорите по-бавно. В сертификата трябва да се включат и показателите за енергийна ефективност при продажбата или прехвърлянето на дадения имот. Освен това е необходимо да бъдат обучени експертите, собствениците. Необходимо е да се окаже подкрепа в изпълнението на препоръките, включително и разпоредби за специалисти и архитекти относно енергийната ефективност на сграните, да се включат интелигентни измервателни системи, автоматичен контрол и а, мониторинг на енергопотреблението с оглед на пестенето на енергия. До края на юни 2011 комисията трябва да предложи методологична рамка, за да се изчислят а, максималните минималните изисквания за енергийни характеристики на сградите и първия преглед трябва да се направи а, към януари 2017. Това е в съответствие с а, споразумението между Европейския парламент и съвета от миналия декември. Затова аз предлагам да а, подкрепите това предложение. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Отингер. Уважаеми депутати, в политиката човек рядко има възможност да представя решения, които са е, печеливши за всички. Наистина, препоръките за е, за енергийното, е, те показатели за сградите, 30% и 16% за емисиите от въглероден окис в сградите в Европейския съюз. Тези цифри, ако бъдат постигнати, ще помогнат да постигнем целите си 2020 за съкрещаване на, на е, емисиите. Същевременно ще е, гарантираме своята енергийна сигурност, е, която пък води до растеж и гарантиране на работни места. Тази е, директива ще допринесе за една е, ще помогне, ще облегчи, ще ограничи е, и сметките за електроенергия на потребителите, освен всичко останало. Трябва да наблегна на три елемента от тази е, директива, които ще гарантират напредък по отношение на преди... до сегашното положение. Първо, това ще доведе до е, обновление на сгради, което ще, е, които ще бъдат енергийно ефективни. Това включва както е, големи изолационни е, проекти, така и по-дребни е, промени по сградите, свързани с е, по-голяма енергийна ефективност. Второ, е, това ще се даде по-добри, ще се отрази пряко на сметките на дребните потребители, ще ограничи консумацията на електроенергия и ще, е, като ще предостави, ще гарантира по-добро качество на е, жизнената среда. И трето, всички новоизградени постройки от 2020 година да отговарят на съветите енергийни стандарти. Държавите членки, държавите членки трябва да излезат с национални планове, Ето защо тази нова директива е един успех на новата енергийна политика на Европейския съюз. Благодаря на парламента и на е, докладчицата за, на госпожа Тикао за добрата работа през последните месеци, за това, е, които създадаха един добър текст Тази е, само обаче, разбира се, за да има смисъл, тази директива трябва бързо и ефективно да бъде приложена. И това изисква съответните е, фондове. Това са фондове, които до сега едва ли са били използвани ефективно от държавите членки. Държавите членки трябва да положат усилия да прилагат директивата и както бе казано в комисията по индустрията, има неосвоени средства от конъюнктурните програми на Европейския съюз за проекти в, е, е, за енергоефективни проекти. Ето защо с този текст днес ние правим важна стъпка напред. Благодаря ви за съвместната работа. των πολιτικών ομάδων τώρα οι Ο είναι ο Ρούμπικ για δύο λεπτά. Изказванията ще започнат с господин Рубик. Две минути. Бих искал да поздравя госпожа Тикао за доклада. Наистина това е една важна стъпка във вярната посока. В Европа има над 160 милиона сгради, които трябва да бъдат модернизирани, така че да потребяват по-малко електроенергия. Трябва да съкретим потреблението на електроенергия. 40% от енергията отива в затоплянето, отоплението на сгради. До 2020 бихме искали да намалим това потребление с 5% пункта, но трябва да сме сигурни, че хората са обучени за, специално за този вид модернизации и ремонт на сгради, за да могат да строят енергийно ефективни сгради. От този е, сектор, е, в този сектор има много възможности, много възможности за печалби. Това е един сектор, който има голям потенциал. А а също така ще преместим, ще е, отдалечим потреблението на енергия от е, твърдите горива и е, към повече обновяеми източници. Колкото до твърдите горива, тяхната замяна е една важна стъпка напред и хората ще го усетят под джобовете си. Това са инвестиции, които си заслужават труда и парите не би трябвало просто да потребяваме както до сега, трябва да инвестираме. Особено в този момент на криза, инвестициите са начина по който трябва да се излезе от е, кризата. И това, разбира се, трябва да е постигнато с минимална бюрокрация. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Бих искал да поздравя госпожа Тика за извършената работа. Постигнатото съгласие със съвета се основава на ново качествено постижение в регламентираната област. Въпросът за енергийните характеристики на сградния фонд е много важен в контекста на вътрешния пазар и на енергийната политика. Строителният отрасъл има най-сериозен потенциал за економия на енергоисточници и това е особено важно за новите държави членки, чието сграден фонд в значителна степен е устарял. Имайки предвид също така и това, че в устарял сграден фонд живеят хора с доходи които не им позволяват да посрещат големите сметки за отопление. Много, много важна е целта, която се поставя за регламентиране дейността на строителните фирми. И аз се надявам, колеги, господин комисар, че целта ще бъде постигната. Господин Хол има 3 минути госпожа Хол, извинете. Аз също поздравявам госпожа Тикал, която работи с наистина голяма посветеност по този въпрос. Е, изостанахме поради корекциите, които се наложиха след влизането в сила на Лисабонския договор. От тогава насам доста повече въглеродни емисии са изпуснати в атмосферата, отколкото биха били изпуснати, ако по-скоро бихме приели текст. И а, предвид дългия период, през който се работи по, по директивата, не бива да забравяме, че а, първоначалните ни доста радикални намерения не бяха а, приети. Впрочем, това се отнася и за целта сградния фонд към 2020 година е, да се характериза с нулево потребление на енергия. И за съжаление това, което имаме пред себе си сега, няма да ни даде възможност да постигнем показателя 20-20-20. За да се стигне до там, съществуващия сграден фонд следва да бъде обект на регламентация и нормативи за енергийна ефективност. Три основно неща би следвало да се случат, за да се реализират амбициозните ни цели. Първо е необходимо комисията да приеме една сериозна методология за обновяване на сградния фонд – няма време. До 2014 година едва ли е, ще влезе в сила методологията на оптималната цена. На второ място всички държави членки следва да приемат национални показатели за усъвършенстване на определен относителен дял от техния сграден фонд. Ако бъде прият общоевропейски задължителен показател за енергийна ефективност, сигурна съм държавите членки много скоро ще реагират, тъй като ще си дадат сметка, че един от най-лесните начини да бъде постигнат показателя е системно да се обновяват е, и, и усъвършенстват съществуващите сгради. И на трето място, и то е особено важно, държавите членки следва да предвидят финансиране за повишаване на енергийната ефективност. Независимо от извършената от докладчицата работа, а и независимо от усилията на докладчиците в сянка, не можахме да постигнем всичко, което парламентът би искал. Ето защо е особено важно още сега в програмата за постигане на економическо оживление да се предвидят финансови средства за енергийна ефективност. Надявам се комисията да не ни разочарова в това отношение. И накрая бих попитала комисаря, имайки предвид казаното в доклада за текущо състояние относно недостатъците на законодателството за енергийна ефективност в миналото, дали комисията би могла да ни увери, че тази директива ще бъде въведена изцяло и на време? Господин Турмес, зелени. Уважаеми колеги, Поздравление, госпожа Тикъл. Наистина тази директива няма да, да, да излезе добра без един силна, силна роля на парламента. В моите минути, е, две и половина минути бих искал да говоря не толкова за директивата, колкото върху е, това какво допълнително трябва да се направи, за да може тази директива бързо да се приложи. какво е, е по-важно от кризата, отколкото да се покачи, да се засили енергийната ефективност в Европа. Това наистина е, изисква от Европейската комисия да излезе с една инициатива за сградите с четири пункта. Първо, наистина помощ на е, националните правителства при прилагане на директивата, защото директивата, ако не се приложи добре, господин Етенгер, вие във вашата генерална дирекция трябва имате един единствен служител и той. А, а, ако имате един служител и той е, е напуска през юли, как ще, сте сигурни, че се прилагат директивата както трябва? Второ, модела на финансиране. Какво можем да направим и в комисията, за да може регионалните средства да се използват по-добре за сградния фонд и е, може наистина да бъдат добавени някои детайли към това, което казахме за е, парите останали от конъюнктурните програми. Трето, трябва ни е по-голяма производител, да имаме по-голяма производителност на труда при е, строежите, е, в строителството. Затова трябва допълнително образование, по-добре квалифицирани работници ще повишат и производителността, разбира се, но и условията на труд е, и на заплащане също така. Условията, които днес преобладават в Европа, ще бъдат поставени под въпрос. Ето защо е необходима инициатива за социален диалог на европейско равнище между строителството и профсъюзите. Строителната промишленост и профсъюзите. И четвърто, в областта на научно-изследователската и развойна дейност би трябвало да поставим повече ударение върху нови сгради, е, които са рентабилни, които, е, които са е, които използват по-малко е, електроенергия, е, но същевременно е, изискват минимални средства за обновление, обновяване защото наистина можем да вложим много в обновяване, но ако то е не економически съобразно, смисъла се губи. Кирия Форд, για δύο Госпожа Форд има думата за две минути. Благодаря. Аз също бих искала най-напред да благодаря на госпожа Тикао и на останалите докладчици за начина по който бе договорена директивата. Тя бе приветствана сърдечно от групата и е, особено насърчаващо да чуем, че дебата по следващите стъпки вече е наченът. Приветствам доклада, както много тук споменаха, 40% от е, енергията се потребява от сградния фонд Необходимо е по-устойчиво решение не само поради въглеродните емисии, а и поради загрежеността за цените на енергоносителите и за енергийната сигурност. Някои държави членки в националните си разборедби са вече доста по-амбициозни. Се надявам директивата да насърчи и останалите. Сертификатите за енергийна характеристика на сградата ще посочват начини за економия на енергия, ще бъдат въведени усъвършенствани устройства за измерване на енергийната ефективност и, и всичко това е напредък. Преработената директива се появи на бял свят, защото първоначалният текст, първоначалната директива не се е, прилагаше е, достатъчно добре. Да се надяваме е, държавите членки по-добре да свършат работата си този път. И умоляваме, разбира се, комисията да облегчава разпространението на положителен опит между държавите членки и да направи така, че минималните стандарти за енергийна характеристика да бъдат съвместими помежду си, отразявайки регионалната специфика. Даваме си сметка, че <laughs> в контекста на всичко това е важно потребителите и в държавния и в частния сектор да видят ползата от прилагането на директивата. Бих отправил едно предупреждение обаче – понеже в моята държава членка се стигна до завишаване на изискванията в сравнение с първоначалния текст на директивата, което в някои случаи породи по-голяма бюрокрация, отколкото положителен ефект по линия на економията на енергия. Да не говорим за изгубената обществена подкрепа. И най-сетне, е, макар и Европейският съюз да страда от е, криза на, на самосъзнанието си по-настоящен, той би следвало да се вдъхнови от а, е, тази а, директива. А, смятам, че тя е достойна за гордост. Нека не забравяме, че Европейският съюз е най-силен, когато съсредоточаваме вниманието си върху основните свои ценности в интерес на общото благо. Благодаря, госпожа Матия, за една минута. Благодаря, господин председател. Аз също в началото искам да благодаря на госпожа Тикао за нейната упорита работа. Това е изключително важна сфера подобряването на енергийната характеристики на сградите в цяла Европа и подобряване на тяхната устойчивост. Нуждаем се от подобни предложения. Нуждаем се от амбициозна европейска политика. Тази амбициозна политика изисква допълнителни мерки, особено в времена на криза, като тези, които преживяваме сега. Сектора на жилищата е един отличен сектор, в който могат да се прилагат обществени политики. Трябва да използваме тази възможност да подобрим енергийната ефективност на сградите и да създадем възможност за създаване на милиони нови работни места през едните години. Тук не говоря само за нови сгради, но и за обновяване на вече съществуващия сграден фонд и привеждането им в съответствие с новите изисквания. Така ще се усъвремени сградния фонд в Европа. Стратегически инвестиции в тази област са необходими, защото това е инвестиция не само в сградния фонд, но и в а, гражданите. Благодаря, господин а, Паска. В началото искам да кажа, че се радвам, че Европейския съюз е, всъщност е, озря за, за е, потенциала, който има за пестане на енергия в сградния фонд, че, чрез подобряване на изола, изолацията на външните стени на сградите всъщност могат да бъдат направени реализирани големи економии. В е významnú položku и ohreb води на osobnú hygienu но разбира се, не става дума само за отопление на сградите, става дума за отопление и на водата, за топлене на водата, за климатични инсталации. И тук економиите ще са по-трудни. Sofistikovaných systémov zabezpečujúcich reguláciu a výmenu енергии medzi rozličnými медиа. Трябва ни сложни системи, които да регулират топлината в различни е, сгради е, на, е, в отделни сгради. Всяка сграда трябва да е самостоятелна. Това се отнася и до предприятия, така и до домакинства. Част от, от целта ни, следователно, трябва да бъде подобряване на тези стандарти в инженерството, налагане на интелигентни решения за различни сгради което означава, че трябва да създадем стимули за хората, които работят в е, строителната промишленост, да подобряват своите умения. Надявам се, че това ще стане, макар че се боя, че ще бъде трудно в много области. Благодаря. Госпожа Кавайо, две минути. Господин председател, господин комисар, 40% от потреблението на енергия е в сградния фонд, 35% от замърсяването идва в сградите. До 2020 сградите трябва да имат почти нулево потребление на енергия, а съществуващите сгради трябва да бъдат ремонтирани, за да отговорят на новите изисквания. Това ще допринесе за подобряване на енергоснабдяването в Европа, намаляването на зависимостта. Ще се създадат и нови работни места. Енергийната ефективност в сградите трябва да се разглежда като начин за подобряване на положението в градовете, което ще допринесе за развитието на а, туризма и устойчивото развитие в цяла, цяла Европа. Из... Необходими са публични и частни инвестиции те трябва да вървят заедно за създаването на работни места, особено в малките и средни предприятия. Необходими са също и програми за преквалификация, за да може да се стимулира економиката ни. Това е единственият начин, по който държавите членки и комисията трябва да използват регионалните фондове за подобряване на енергийната ефективност на сградите, и да използват катализиращия ефект от тези фондове за привличане на частни инвестиции. Така ще имаме достатъчно средства за подобряване на състоянието на съществуващите сгради, както и за изграждането на нови енергоефективни сгради. Господин Падар за една минута. Дами и господа, доклада на госпожа Тикал е един от най-важните инструменти за енергийна и климатична политика, който сме приемали в последните години. Поздравявам всички работели по него. И по-специално, и най-специално госпожа Тикал, докладчика. Ще, много неща бяха казани, ще се спра само на две. Първо, директивата предлага нови възможности за бизнес, за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. Ще са нужни нови технологии. В бъдеще ще се, търси повече и, ще се търсят повече и материали, които са екологи, екологосъобразни, е, е, които са е, регенеруеми и въобще материали за интелигентни, така наречени интелигентни жилища. Европейския съюз и държавите членки трябва да работят заедно и да инвестират в технологии, които намаляват е, е, въздействието на сградите върху околната среда. Те използват 40% от, енерги... от енергията и, гарантира... и, и е, отговарят за 30% от емисиите. Обаче въпросът ми е кой ще плаща за всичко това. Например, директивата съдържа предложение по силата на което Европейската комисия трябва да изразходва структурните фондове за енергийна ефективност на сградния фонд. Според мен финансирането трябва да бъде да, финансирането трябва да се търси от сегашната финансова, в сегашната финансова рамка. Благодаря. Благодаря, госпожа Дели, една минута. Уважаеми колеги, приветствам напредъка, който постигаме с тази директива в борбата срещу глобалното затопляне. 2010 година, годината на борбата с бедността и социалната маргинализация, е, близо 50 милиона е, европейци е, по статистика страдат от енергийна бедност. Все пак законодателството ще е, засегне само 2,7 е, милиона нови жилища годишно, е, а общо над 200 милиона са жилищата в Европейския съюз. Ще трябва до 2050 година да бъдат реновирани десетки милиони жилища. От 2007 година 4%, господин комисар, от е, Фонда за регионално е, развитие е, се отделят за енергийна ефективност, но не се опозатворяват. Как смятате да упражнявате натиск върху държавите членки за ефективно опозатворяване на тези средства, които могат и вече да не са на разположение през 2013 година? Is Mr. Ziobro here? No, we move to the next speaker then. Сега да минем към следващия. Госпожа Содъргра, Содъргас, две минути. Господин Зобро отсъства. Господин председател, господин, господин комисар, мнозина тук говориха за най-економичния начин – за постигане на енергийна сигурност. И, най- и това е наистина пестенето на енергия. Тази директива и нейния нов рекаст означават, че е, наистина сме постигнали нещо и аз поздравявам докладчика и колегите работили по документа. В е, строителния отрасъл се съдържа огромен неизползван потенциал, не само в е, пестенето на енергия, но и при създаване на нови работни места, въвеждане на нови технологии. Например, в Литва, моята държава, над 80% от сградите е, са строени преди повече от 20 години разбира се, много е неефективни са от енергийна гледна точка. Ето защо тази нова директива, този нов текст е един много навременен документ и много е, необходим по време на тази криза. Е, постигнато е едно много добро балансирано предложение е, и което отчита принципа на субсидиарност, залага минимални стандарти, стандарти за нови и обновени сгради и е, това ще създаде благоприятни условия за пестене на енергийни източници, енергия, пък и на е, парите на хората като разбира се по-стрикните правила за сертифициране ще насърчат е, хората да променят е, своите начини, на, е, своите навици на потребяване на електроенергия. Господин председател, многократно е казвано, аз искам сега да, отново да повторя, успеха на директивата ще зависи до голяма степен от бързото прилагане в държавите членки. Ето защо за тази цел ни е нужна, са ни нужни мерки за е, финансова подкрепа, активни такива, както от страна на Европейския съюз, така и е, държавите членки. Енергийната ефективност е един от приоритетите на ЕС и трябва да се превърне в приоритет за всяка държава членка. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви. Преминаваме към спонтанните изказвания по една минута за всеки оратор. Господин Маринеско най-напред. Eh, Благодаря, господин Директивата за енергийната ефективност на сградите ще доведе до нови инвестиции в строителния сектор. Инвестициите в нови технологии ще доведат до е, енергийни спестявания и до развитие на националните и международните пазари. Същевременно ще се повиши енергийната сигурност на Европейския съюз. Нуждаем се от финансови инструменти. Европейският гражданин не може сам да издържи финансовата тежест на модернизирането на енергийните системи. Максималната сума, която за тази цел може да бъде отпусната от различните фондове, не е достатъчна и трябва да бъде увеличена. Комисията трябва да подкрепи тези усилия, като до 2014 година създаде фонд за енергийна ефективност, който може да бъде си финансиран от Европейския съюз, държавите членки и Европейската инвестиционна банка. Призовавам комисията да продължи да развива проектите е, за е, интелигентна градска е, среда и да се стреми към разпространение на примерите от практиката, познанията, както и да се бори за отпускане на нови средства за повишаване на енергийната ефективност. Irányelvhez. Ugyanakkor annyit ér ez az irányelv, mint hozzá pénz. Fölhívom Öttinger biztos úr figyelmét. Искам да поздравя докладчицата, но този доклад няма да има много голяма полза от него, ако няма отпуснати пари за него. Господин комисар Етингер, е, в е, бюджета до 2013 и в Кохезионния фонд трябва да се предвидат пари. Освен това, трябва да се мобилизира частен капитал. И тук е важен и принципът, че населението трябва да плати все пак. Господин Маринеско спомена кои държави членки какъв опит са натрупали, например при осигуряването на заеми. В Унгария 2500 панелни блока бяха реновирани. Така че точно за панелни блокове там е, е положението много сериозно. Трябва да се разшири този опит и върху другите места. Благодаря. Кириуш е, Мълчер, Генерато. Комисар, in der anstehenden Diskussion sollte meines Erachtens Господин комисар, някои неща трябва да бъдат обмислени. От една страна, потенциала за пестене на енергия в жилищата е много спорен това, което лесно можеше да се направи, вече е направено. Реновиране и саниране, особено на сгради с историческо значение, се извършва, но много скъпо. Енергийната ефективност ефективност, ако се плаща с много големи средства, няма да е пълна сградата освен това трябва да се внимава с правата на човека, правото на собственост му. В Марбург, например, имаме саниране на покриви, също смяна на отоплителни инсталации. Сградата консумираше нула енергия, също един въпрос. Фотоволтаиците, знаеме, че осигуряват ток, но цената на тока остава. Когато говорим за за, за такива отопления говорим и за двойна структура. Така че, ако трябва да, трябва да кажем, че липсват и все още интелигентни уреди за тази цел, за отопление на, ефикасно отопление на сгради. Благодаря, господин председател. Приветствам този доклад и особено прекрасните препоръки, формулирани от колегите. Несъмненно днешните сгради по-голямата си част ще съществуват не само през 2020, но и през 2050 година. Затова трябва незабавно да се съсредоточим върху този сграден фонд. В моята страна в момента има висока безработица. И в момента много вече построени сгради са празни, защото никой не може да купи жилища. Както казаха моите колеги, за това трябва да се съсредоточим върху съществуващия сграден фонд. Искам да кажа на господин комисара, че структурните фондове трябва да бъдат използвани от правителствата незабавно. Много е важно този план да бъде реализиран незабавно. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Преди всичко бих искала да благодаря на докладчика и да поздравя за добре извършената работа. Сградите имат голям потенциал за енергоспестяване и за това подобряването на енергийните характеристики на сградите е от основополагащо значение за постигането на целите на стратегията Европейски съюз 2020 година. Енергийните сертификати са необходими за информиране на купувачите за това какъв е енергийния потенциал и енергийните характеристики на имотите, които те ще купят. В Румъния се забавя одобряването на закона за енергийна ефективност на сградите. И основната причина е недостига на сертифициращи органи и също така опасността от рязко поскъпване на построените по-давна сгради. Основното предимство за гражданите от топлоизолацията на сградите ще бъде намаляването на разходите за отопление. За това 150 милиона лея бяха заделени от румънското правителство тази година. Госпожа Ройтова. Děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že zvýšení energetiky... Благодаря, господин председателю. Няма съмнение, че енергийната ефективност вследствие на директивата е дълбоко значимо, защото има много голямо отношение към европейската независимост от трети страни, към целите да намалим емисиите за 10 години и да станем по-малко зависими от енергийните доставки от трети страни приветствам а, тези усилия а, да се придаде нов тласък на а, топлоизолацията на сградите. Защото а, е, сградите имат своя принос а, е, в емисиите на вредни газове, за това трябва да отделим и необходимите средства. Приветствам предложението на господин а, е, Маринеско да бъде създаден специален фонд. Този фонд трябва да бъде използван за подобряване състоянието не само на панелните жилища, но и на всички сгради в Европа. Уважаеми колежки и колеги, през 2008 година Европейския съюз се задължи до 2020 година да намали изразходната енергия с 20%. С подобряването на енергийната ефективност на сградите и нискоенергийните сгради може да, не само енергията да бъде намаление. Тази директива прави един принос за справяне с кризата. Специалисти създават работни места – освен това се намалява дългосрочно разходите на европейските граждани и гражданки за отопление на сградите. Освен това, в старите сгради се извършва подобряване на енергийното положение в тях. Благодаря. От името на комисията, господин Етингер, давам ви думата sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten. Уважаеми депутати, ние сме на едно мнение, че е изключително важна енергийната ефективност на сградите, санирането им, повишаване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродният диоксид. Ако се вземат и други задачи, например в електроцентралите или автомобилите, ще, там има сравнително малко играчи, към които човек може да се обърне. Това са енергийни предприятия, 10 до 15 производителя на автомобили, т.е. броя на партньорите, които трябва да спечели за твоята кауза, е малък. Обаче в областта на сградата, на сградите, има много потенциални партньори. Това са собствениците, наймателите, потребителите, общините с техните строителни, застроителни планове, регионалните играчи е, националните държави или провинциите в федералните държави за създаването на закони за строителството. Много е важна енергийната ефективност в сградите и никой няма толкова много партньори, колкото има в тази сфера. Поради това тази директива днес е важна стъпка напред. Но със сигурност не е последна дума в тази насока. Затова с удоволствие аз изслушах вашите изказвания. Повярвайте ми, изпълнението на директивата е толкова важно, както нейното изготвяне. Днес изготвяме директивата, върху хартия, обаче ще спечели а, повече, а когато бъде приложена. Държавите членки, комуналното самоуправление и а, собствениците на сгради, всички те ще спечелят от това. Ние искаме не само при новите сгради, но и при санирането на стари сгради да приложиме нашите мерки за енергийно саниране. нашето предложение 115 е милиона евро. Ще го представим следващата седмица. Ние подготвяме това доста интензивно. Искаме колкото се може по-късно да видим дали, точно каква е сумата, дали е повече от 115 милиона. Затова през юли и септември ще водим допълнителни разговори по тази програма за енергийна ефективност на сградите, ще говорим с заинтересованите депутати. С колегата Хан сме в разговори относно регионалните програми, които да бъдат насочени още повече към енергийните цели. И той подкрепя тези цели. През следващия финансов период, с следващите насърчителни програми, ще бъде също ударението върху енергийна ефективност на сградите. Отдавна вече подготвяме следващият период. Вие познавате големите програми в бюджета на Европейския съюз. Аз не мисля, че държавите членки ще дадат повече пари в кризата, в бюджета. Трябва да работим с това, което имаме до сега, с този процент от брутния вътрешен продукт, трябва да се задоволиме с това. Важна е приоритета да се сложи върху енергийните изследвания, върху енергоспестяващи програми е, на място и също е, върху инфраструктурата. За мен е важно предварително, преди следващия период, да поговорим по това как ние е, ще изготвим национални и регионални програми по саниране на сгради и ще ги свържем с нашите европейски цели и с финансовите програми. Това е една важна стъпка, но не е последната, както казах. За това, както казах, с удоволствие ще взема предвид вашите изказвания и ще контролирам а, директивата да бъде успешно приложена на практика. Благодаря ви на всички вас, уважаеми депутати и на а, докладчицата, други държави, като САЩ и Китай, с интерес следят изготвянето на този документ. Ние сме с голяма стъпка пред тези държави. Напред, по-настоящем. Благодаря ви. И накрая докладчика накрая... госпожа Тикал. Doresc să mulțumesc întâi și întâi shadow raportorilor. Господин председателю, господин комисар, първо искам да благодаря на контрадокладчиците за подкрепата. Господин комисарио, това е само началото на един процес за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Европейският парламент ще бъде траен партньор, амбициозен партньор, който иска при приемането на делегираните актове да се спазва пълна прозрачност. Разбира се, трябва да се провежда разликата между стари и нови сгради, като се имат предвид и разликите в собствеността и правото на собственост в различните държави членки. Смятам, че трябва да вземем предвид средносрочния преглед на финансовата перспектива през 2010 година, за да актуализираме оперативните програми и да отпуснем повече средства за енергийна ефективност. Държавите членки могат да използват 4% от Европейския фонд за развитие за проекти за енергийна ефективност, както и средства от други източници. Смятам, че всички средства, отпуснати за енергийна ефективност, ще доведат до създаване на нови работни места на национално, регионално и местно ниво. Ако само 4% от европейските фондове се отпускат за енергийна ефективност през периода 2010 до 2013 година. Ще имаме възможност за 2014-2020 година да поискаме повишаване на отпуснатите суми до 8-12%. Бих искала също 115 милиона неизползвани евро да бъдат пренасочени към инициативите за интелигентната градска среда. Смятам, че за периода 2014-2020 година енергийната ефективност трябва да бъде водещ наш приоритет като специални програми бъдат посветени на селските райони. Европейският парламент е поискал създаването на специален фонд за енергийна ефективност още от 2007 година и ние ще ви подкрепим при изграждането на такъв фонд. Благодаря, госпожо Цикъл. Приключваме е, разискванията. Гласуването ще бъде проведено утре. Колеги, според дневния ред е, ще проведем разискване по доклада на господин Манделс по наименованията на текстилните влакна и съответното етикетиране на текстилните продукти. Тук ли е докладчик? Τον е, λόγο много ο συγκητής, ο κύριος